И сега преминаваме към гласуването. Ще започнем с доклада на господин Гробарчик за пас от Сямка в Балтийския регион. Много ви моля да гласувате. Ще гласуваме поименно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Прието е досието. А сега преминаваме към доклада Лайкфрид. Пред доставяне на делегирани правомощи и приемане на някои мерки, свързани с общата търговска политика на едно единствено гласуване по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на режима на гласуване. Докладът е прият. Доклада на господин Галахър опазване на рибните ресурси по правилника господин Галахър. Ако нямате нищо против на този късен етап, бих искал да се гласува по именно по изменение 42, като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 И този текст се прие. А сега преминаваме към а, е, изменение 33. Колегата Калахар още веднъж. Имате думата. Колега Калахар. А, добре, щом нещата са ясни. А, е, сега гласуваме по 33-то изменение. Въздържали се. Колега Калахар, имате думата. Комисията по рибно стопанство казва, че ние като парламент не можем да не се възпротивим а, на поведението на съвета по рибно стопанство. Не отдавна се пренебрегва ролята на парламента като съзаконодател по въпрос свързани с многогодишните планове а те са стълб на общата политика по рибарство. Тези планове защитават рибните ресурси и гарантират поминъка на общностите, които зависят от рибарство. И ние като пряко избран орган и съвета на министрите и имаме съвместна отговорност като са законодатели. Съветът трябва да осъзнае своята отговорност – и да спазва Лисабонския договор и гражданите. От името на Комисията по рибарство предлагам окончателното гласуване да се отложи по правило 1774 докато съветът не прояви готовност да влезе в преговори, за да се реши този спор който тече от години. По член 57 бе поискано отлагане на гласуването. Кой е прот... за, против, въздържали се? Искането бе прието. Е, преминаваме към доклада на госпожа Невеш. Премахване на перките на акулите. Госпожа Анджелили. Господин председател, само 10 секунди са ми необходими. Тази играчка бе е, раздавана във връзка с този доклад. Това е, е, е артикул внесен от е, Китай в е, този парламент е, се раздават играчки. Аз мятам, че това не е правилно и че това омалуважава стойността на нашата работа. Това е важно изказване, госпожо Анджелили, но а, е, много ви моля да взимате думата само по правилника за дейността. Аз ще кажа само едно, господин председател по отношение на изменение 14. В списъка за гласуване е записан минус, но би трябвало да бъде записан плюс. И така, сега преминаваме към гласуването на доклада на госпожа Невеш. 11 е, са измененията на водещата комисия. Кой е за, против, Отеглено бе искането за поименно гласуване. И така, кой е за тези 11 изменения на водещата комисия? За, против? Много ви моля да направим проверка електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приемат се. 14-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приемат се. Девето изменение няма да се гласува. 18-то изменение, моля ви, по именно гласуване с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърлено. И така, от 15 до 17 няма нужда да се гласува. И сега гласуваме по цялото предложение с съответното изменение за против. Електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. съвсем категорично мнозинство. Трябва да ви кажа, че видях е, действително много повече гласове не. Преди това затова поисках проверка. А сега преминаваме към следващата точка. Конвенция за граждански аспекти. Е, По именно гласуване, край на гласуването. Приема се. Извинете, това беше законодателната резолюция. А сега вече действително гласуване по Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Е, резолюция на правната комисия. От 1 до 10 са измененията, които гласуваме сега. Край на гласуването. Приемат се. Съображение Г в преамбюла. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Съображение Х. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Джей или Йот за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Имаме сега гласуване по три резолюции. Първо, относно предстоящата световна конференция. Имаме внесено предложение за резолюция от четири политически групи. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Цялата резолюция, е, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване на проекто резолюция по конференция по въпросите на изменение на климата в Даха, параграф 7, трета част, първа, приема се, втора част за, против, въздържали се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8 в две части. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9, оригинален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. 11 параграф в две части, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 12 параграф, първо изменение, кой е за,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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 22 параграф, оригинален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28 параграф, две части. По именно гласуване по първа част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втора част. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 29 ти параграф, оригинален текст, две части. Първа част, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част, по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 36 параграф, оригинален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 37 параграф, оригинален текст, две части, първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Кой е, е за втората част? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим все пак електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение трето, е, параграф 37. Кой е за? против, въздържали се. Първата част се прие. Сега втора част. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 43 параграф, оригинален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Параграф 43.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 въздържали се, приема се. Изменение 3 след 73 е, е, параграф. Е, отхвърля се 77 параграф. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 77 оригинален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След 97 параграф, 79 е, е, параграф, второ изменение за против въздържали се приема се. 82 и параграф, оригинален текст. Моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 83 параграф, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Цялата законодателна резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ако всички са гласували, край, наистина. Приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Копа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 първоначален текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Пър... По именно гласуване. Край на гласуването. Приема се 28. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуване по 7 предложения за резолюции в положението в Газа. Госпожа Декайзер, искате да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Поради прекратяването на огъня, което влезе в сила вчера, ние променихме споразумението с групите и по-конкретно формулировката. Има четири устни изменения, които бяха предоставени. Аз вече представих първото изменение в началото на параграф 1 изразява сериозна загриженост и след това приветства споразумението за спиране на прекратяване на огъня и призовава за пълното му изпълнение. и приветства усилията на Египет и други фактори, а, кои, които посредничаха. Искате ли да прочета целия параграф? Благодаря. Има ли възражения? Не виждам. За, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Пет. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Параграф 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. Докъде стигнахме? След 4 госпожа Кайзер иска думата. Искам да прочета и трите. Имайки предвид споразумението за прекратяване на огъни от 21 ноември 2012 година, второ изменение като се има предвид, че ескалацията на насилието доведе до голям брой загинали, вместо конфликта, устно изменение номер 4. Съжалявам на английски язик и извинявам се на британските колеги. Египетският външен министр и американския държавен секретар обявиха прекратяване на огъня на 21 ноември 2012 година, като се има предвид, че според прекратяването на огъня Израел прекратява всички враждебни действия в Газа, Стрип по вода, въздух и суша затваря се скобите, докато отварят се скоби. Всички палестински фракции прекратяват всички враждебни действия от ивицата Газа срещу Израел, в това число обстрел с ракети и нападение по границата, затваряне на скобата. Това е изречение от пресконференцията. Благодаря. Надявам се, че сте разбрали, че са поступили три устни изменения от госпожа Кайзер. Е, ако нямате възражение срещу тези три, ще ги гласуваме заедно. Кой е за, против?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 против, въздържали се, отхвърля се. 51 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 62. Първоначално гласуване. Гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се, приема се целият документ по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът Пашко е следващия. Клаузите за обща отбрана и солидарност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 въздържали се, приема се. F. Първоначален текст, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Цялото предложение за резолюция по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Келам Киберсигурност и отбрана. Гласуваме целия доклад по именно. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Докладът ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обословени от климата кризи и при природни бедствия. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 24 за. Всъщност проверяваме втората част на параграф 20. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 24 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека направим електронна проверка и тук. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Същото мнозинство отхвърля. Сега целият доклад по именно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 на господин Яконсари докладчика. Имате думата. Господин председател, имам устно изменение заради лоши новини, а именно Зачитането на правата на човека в Казахстан никак не е добро. Това е устно изменение, подкрепено от всички групи в парламента, именно изразява дълбоко съжаление заради заведеното дело на 20 ноември 2012 година от генералния прокурор на Казахстан срещу опозиционна медия и член на медията, чиято дейност трябва да бъде забранена като екстремистка. Ние смятаме, че думи като тероризъм и екстремизъм не бива да се използват за забрана на опозиционна дейност и е, за премахване на свободата на словото. Благодаря. Има ли възражения? Не. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, Отхвърля се 2 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се. Отхвърля се 18 за, против, въздържали се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 2, точка 8 на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 3 е оттеглено, 25 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, Добре, нека направим проверка по 4. Моля, гласувайте. Haben geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против въздържали се, отхвърля се. Едно първоначално за, против, въздържали се, приема се. Джей за, за, против, въздържали се, приема се. 8 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Можем да направим проверка. Ако желаете, моля гласувайте.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 31, първа част. Първо тире за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 31, трето тире на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Да проверим втората част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 четвърто тире на две части. Първа част за, против, въздържали се. Да направим проверка. Моля, гласувайте haben alle abgestimmt? die abstimmung ist geschlossen. край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 33. Първоначално на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се 38 на три части първоначален текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се трета част. Гласуваме по имено. моля гласувайте. Dritter Teil ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Приема се. 40 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за. А всъщност по именно гласуване, моля, гласувайте. Але abgestimmt. Ти Abstimmung ist Край на гласуването. Приема се. Съображение е на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Амали abgestimmt? ти Abstimmung ист geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Съображение J на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Haben alle Край на гласуването. Отхвърля се. Цялата резолюция по именно гласуване. haben alle abgestimmt? die abstimmung ist geschlossen. край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Львен, външното измерение на общата политика в областта на рибарството. 1, 3 и 8 са оттеглени. Така стигаме до 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека проверим. Първи параграф, втора част. Моля, гласувайте. Gestimmt. Dann schließe ich die Abstimmung. Край на гласуването. Приема се. Параграф 2. Първоначален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 6 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 9 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 19 за. Добре, нека направим проверка по втора част на параграф 9. и Моля, гласувайте. Кислосен. Край на гласуването. Приема се. 19. Първоначален за, против, въздържали се. Приема се. 23. За, против. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. 20, втора част за, против, въздържали се, приема се. 28 на две части, първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 32. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 37 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 50 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се 53 за, на първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 55 за. Добре, щом искате, ще проверим 53 втора част. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 55 за, против, въздържали се. Приема се. 58 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. 66. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 92 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се 78 за, против, въздържали се, отхвърля се 80 за, против, въздържали се, отхвърля се 94 по имено гласуване, моля гласувайте. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Гласуваха ли всички край на гласуването? Отхвърля се. Гласуваме целия доклад с измененията по именно. Моля, гласувайте. Амали alle abgestimmt? Die е скишлюсен. geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към предложенията за резолюция на Комисията по конституционни въпроси избори за Европейски парламент през 2014 година. Едно за, против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се, приема се 6 за, против. Нека проверим. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначално едно по именно гласуване. Всъщност не е необходимо да се гласува. 7 за, против, въздържали се, от... приема се. Искате проверка? Добре, гласуваме изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 10. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 3. За, против, въздържали се. Приема се. 9. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 2. За, против, въздържали се, приема се 4. А, добре, щом искате, ще проверим. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 4 за, против, Приема се Три. първоначално за, против, въздържали се. Приема се. И сега цялата резолюция поименно. Моля, гласувайте. Ти амали alle Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Нека поздравим всички докладчици по днешното гласуване. Нека им благодарим за положените усилия. А сега преминаваме към обясненията на ВАТА. Първо, обяснение по е, доклада на господин Гробарчик за пасоционка в Балтийския регион. Госпожа Пиети Кейнен има думата.